So, uh, good morning, uh... Добро утро, уважаеми участници в 10-та АСЕП среща. Няколко организационни въпроса ще спомена и след това ще преминем към реалното откриване на конференцията. Аз съм съпредседател от европейска страна домаки на Европейския парламент. И, и двамата колеги, които ще бъдат съпредседатели с мен, госпожа Солтори и господин Райан, който е председател на Австрийския сенат. Ние ще се редуваме. Искам да обявя, че освен а, езиците, които са в Европа, на 27 канал имате руски, на 25 а, имате китайски, на 26 а, имате а, вьетнамски и на 29 е а, вьетнамски език. Четири изказвания има за откриването и ще помоля ораторите да се ограничат в 10 минути за всеки, тъй като времето ни е малко. Няма да имаме е, дебат, освен ако не ни остане допълнително време. Тоест, зависи колко ще бъдат дълги уводните думи. Но в панелите след това, надявам се, е, да имаме по-активен дебат и обмяна на гледни точки. Разбира се, и утре в, на пленарната среща в петък също ще имате възможност да обсъждате. Така че ще можете и тогава да се изказите. Подготвителната комисия свърши доста работа. Тази сутрин доста активно работихме и по-късно ще представим крайното предложение, който ще бъде одобрено утре преди закриващата сесия в 12 часа. Цялата процедура и срещите в пленарна сесия ще бъдат излъчване на уебсайта на Европейския парламент. И това ви дава възможност да ангажирате вашите колеги в вашите избирателни региони ще направим семейна снимка след сутрешната сесия. Е, благодарна съм на монголския парламент, които бяха домакини на ЕСЕП 9 през 2009, 2016 година. АСЕП 9 беше много успешна среща. И сега Господин Антония Таяни, председател на Европейския парламент, също ви приветства с добре дошли. Ще направя няколко коментара по темите, които ще бъдат представени в дебата и предстоящите заключения за АСЕП 10 думи от господин Таяни. За нас чест да приветстваме тези големи делегации от а- Азия, за да присъстват на парламентарската партньорска среща между Азия и Европа. Поздравяваме всички присъстващи уважаеми гости. И за пръв път Европейския парламент а, има привилегията да бъде домакина на такава е, среща на високо ниво. Добре дошли в Брюксел и в този парламент. Ние представляваме около половин милиард европейски граждани и се стремим е, максимално да сме ангажирани с европейските граждани. Също така, представителите от Монголия са добре дошли това ми дава възможност отново да ви благодаря е, за това, че бяхте домакини на срещата, на последната среща. Основната тема тази година е фокуса върху климатичните изменения. Много от нас имат опит в различни части на планетата си Земя, как живота на хората е повлиян от екстремните климатични условия. Дори аз а, лично не можах да повярвам, че в нашата страна, където има толкова много а, източници на вода, има недостиг на вода понякога и това се отразява на земеделието и производството на храна. Така че наблюдаваме екстремни природни явнения, затова смятам, че Европа и Азия, работейки съвместно, могат да постигнат много и трябва да се придържаме към нашите амбициозни цели за климата, които са в духа на Парижкото споразумение и нека да отбележа, че целите за устойчиво развитие на ООН е са много важна рамка за нас, която се прилага. И всичко това е свързано с амбиции и прилагане. Сърцевината на тази нова програма е предизвикателство за отделните браншове и за вземането на решение. Трябва ни интегриран подход при вземането на решения, за да имаме един отговор на многото проблеми, а не да решим един въпрос и да създадем друг. Във всички климатични действия също така трябва да спазваме човешките права, да спазваме правата на местните хора и правото на земя. Нека да дам и примери. Когато има загуба, загуба на семя, например, винаги трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим това. Очаквам с нетърпение да чуя вашата гледна точка и да се а, споделят различните позиции и виждания. Е, вярвам, че в Европейския съюз а, ние трябва да работим усилено, защото Китай и Индия са страни, които много бързо трансформират своята транспортна система и се насочват към електронните автомобили. Ние също трябва да ускорим нашата работа в тази сфера. В Азия някои от най-уязвимите групи действително страдат и трябва да обърнем внимание на най-уязвимите групи хора с увреждания – изцелени лица заради климатичните изменения, жени, Тоест, това трябва да е в сърцето на нашите дейности, свързани с климатичните изменения. Сътрудничеството и диалога между Азия и Европа значително се увеличиха в последните години и е окоръжително да се види как процеса АСЕН се организира и се развива. Ние, е, членовете на парламента, имаме възможност да обсъдим как да се заздрави този подход и този диалог и благодарим на монголските ни домакини за това. Днес ви каня да продължим нашата дискусия и да помислим по това как да поддържаме нашия диалог и да имаме постоянна връзка, за да помогнем на нашите общества, на, нашите, на нашите хора с предизвикателствата, които стоят пред тях. И от името на Европейския парламент се прие да всеки две години да се гласува тази декларация. Това е добро действие, но не е достатъчно. Разбира се, това е много добро послание, което да бъде отпратено към лидерите от АСЕП. Но нашата роля като представители на парламента трябва да е по-силна, защото ние представляваме много граждани в Европа и в Азия. Ние сме техния глас и те очакват повече. Те очакват ние да бъдем по-амбициозни, при справяйки сблъсквайки се с предизвикателствата в Европа и в Азия. От нас зависи парламентарните представители да приемем необходимото законодателство, за да се борим с климатичните изменения и да насърчим устойчивото развитие в всичките му измерения. С увеличаването на сътрудничеството между Азия и Европа, ние също Създравяваме регионалното сътрудничество и насърчаваме всички местни играчи и те да бъдат активни. Европейския парламент винаги е бил голям поддръжник на АСЕП и за това окоръжаваме и в бъдеще сътрудничеството между Азия и Европа да се засилва. Подобри се а, значително връзката между двата континента, увеличиха се търговията, диалога по темата сигурност, по темата човешки права но справяйки се с общите предизвикателства, като например климатичните изменения, това е най-спешното за момента. Трябва да видим как се трансформира нашата економика по устойчив начин и как отговаряме на предизвикателствата, свързани с ефективно използване на ресурсите и на енергията, за да създадем устойчивост за нашите деца. Желая ви успешен дебат и декларирам за, отво, за открита парламентарната среща между Азия и Европа. Благодаря, че дойдохте и благодаря за вашето внимание. Thank you for that very kind welcome and благодаря за тези много мили е, думи, с които ни приветствахте и за това, че заедно ще е, ръководим преди обедната сесия. За мен е голямо удоволствие да съм тук за първи път в е, Европейския парламент в Брюксел. Е, тъй като вече малко се позабавихме, преминаваме направо към първият оратор е, Йондон Перене и Батар Билек който е член на парламента на Моголия и председател на постоянната парламентарна комисия за обществена политика, образование, култура и наука. Господин Батър Билек, имате думата. Эрхэм хүндэт таяни, Уважаеми е, дами и господа, е, членове на Европейския парламент, уважаеми е, госпожи и господа, много се радвам, че мога да представя Монголия и да участвам в десетата среща за парламентарно партньорство Азия-Европа. Междувременно баланса на правомощия и на власт в Европа се променя, така че нашето сътрудничество е от огромно значение. Е, тази среща на високо равнище е, Азия-Европа е много важен форум за диалог, за решаване на редица проблеми в световен мащаб. Ази и Европейския парламент предлагат много възможности за обсъждане на различни въпроси, които засягат и Европа, и Азия. Монголия ще допринася за това развитие на диалога между Европа и Азия. Ние е, бяхме е, домакин е, не само на АСЕП-9, ние бяхме домакин и на редица други срещи, които бяха посветени на въпроси на партньорството и сътрудничеството. Както знаете, опитваме се чрез честването на 20-та годишнина на АСЕМ да насърчим редица процеси, които са в основата на нашите усилия. Многостранното партньорство и сътрудничество. Това е всъщност основният момент в нашата работа. Е, ние бихме желали сега, е, по време на тази сесия, да покажем колко важни са промените в климата, за економиката, за устойчивото развитие, за градските зони, за управлението на водните ресурси, миграцията, е, сигурността, и много други сфери. Ние трябва много внимателно да се изслушваме, много внимателно да се учим един от друг, за да можем да почерпим опит от добрите практики, които са се наложили и да продължим да инвестираме в надежни технологии. Монголия много активно ще участва и ще допринася за развитието на сътрудничеството между парламентарните е, органи. Е, стремим се към един по-прагматичен подход е, към решаване на действително важните въпроси на Азия и Европа, които засягат нашите граждани. Желая на всички вас успех! и а, успешно участие в а, нашата десета среща за парламентарно партньорство. Благодаря. А сега ще дам думата на доктор Ширин Шармин Шоди, дори която ще говори от името на Бангладешския парламент. Of the European Parliament, Ms. Heidi Hotala, Honorable Co-Chair, President of the Senate of Australia, Mr. S. Ryan,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 Поздравявам всички а, е, представители на Китай, на, а, е, а, е, на Монголия, на другите страни а, от а, Азия. Поздравявам представителите на Европейския парламент. Поздравявам всички вас, госпожи и господа, от национални парламенти и други институции. Много а, хубаво е, че имаме възможност да участваме в тази сесия в а, град Брюксел, в а, центъра на а, Европейския съюз, Европейския парламент. Ще обсъждаме въпроси, които са свързани с Европа, с Азия, които засягат всички граждани е, е, на двата континента, но най-зле се отразяват на онези, които са най, е, в най-неизгодна позиция, на онези, които са най-унеправдани. Тази година ние посвещаваме нашите усилия на климатичните промени. Три са основните аспекти – сигурността, миграцията и економиката ние ще обсъдим въздействието на промените в климата върху тези три сфери и по един комплексен начин би трябвало да отговорим на това предизвикателство, защото климатичните промени се отразяват на неблагоприятно на економиката, на качеството на почвите, на водите, на всичко, което ни заобикаля, на въздуха и което е изключително важно за здравето на хората. Много конструктивно трябва да работим в рамките на партньорската, партньорството ни, за да разработим едни устойчиви стратегии за сътрудничество. Мултилата реализмът е важен е, отговор на климатичните промени е, във връзка с е, всички сфери, засегнати от промените в климата, е, които не познават граници и навлизат и в сферата на безопасността и на сигурността и на економиката и селското стопанство и здравеопазването и така нататък нашата а, формация а, АСЕП а, показва колко важно е а, политически отговорните лица да поемат ангажимента за здравето, за бъдещото развитие на гражданите в своите континенти и да отговорят на предизвикателството, за да се справим и с а, е, е, тероризма, и с климатичните промени, които засягат хората по много неблагоприятен начин, защото най-уязвивите всъщност са най-силно засегнати, а те също имат право на достоен живот. Това е задача, която а, е, ще ни занимава в обозримо бъдеще, но и отвъд границите на това обозримо за нас бъдеще. Ще трябва да засилим функциите на наблюдение и контрол на парламентите, за да можем да се справим с тези задачи и да приложим на практика всички от тези решения, които се взимат на политическо равнище в глобален мащаб е, газовите емисии, економиите е, на енергия. Всичко това са много важни инструменти, е, е, за да овладеем вредните емисии на парникови газове. Е, Парижкото споразумение е рамката е, за всички наши усилия и то трябва много системно да се осъществява. Всички е, страни по Парижкото споразумение би трябвало да допринесат за намаляване на глобалното затопляне и в светлината на задълженията поети в Парижкото споразумение, ние трябва да допринесем за една устойчива е, околна среда, за устойчив климат. Бангладеш е, смята, че трябва да е, използваме и финансовите механизми за споделяне на отговорността, за намаляване на парниковите газове и на първо време да мобилизираме усилията си за спазване на целите, заложени за 25-та година и след 25-та година. Ще напреднем, ако всички заедно се мобилизираме да осъществим Парижкото споразумение и да заложим и по-високи цели извън рамките на споразумението. Много важно е, естествено, да имаме предвид и отражението върху здравето, разпространението на заболявания, на епидемии, на паразити, бактерии. Всичко това изисква бързи, бързи действия. Парижкото споразумение трябва да се превърне в реалност. Ученето на взаимна основа, взаимното учене винаги е водило до положителни резултати, обмена на добри практики и добър опит и също планетата е наша, това е нашия дом. Ние нямаме резервен вариант. Благодаря. Thank you, доктор. Благодаря, доктор Шадри. Доста добре се справяме. След, след последната среща ще има и заключение и ще има възможност за допълнителни изказвания от гостите. Нещо, което допълнително ще помогне за заключенията, които сме подготвили. Сега, Сега китайския представител има думата. Да, благодаря, е, господин председател, уважаеми госпожи и господа. От името на Националния конгрес е, на е, Китай, благодаря за организацията и подготовката на тази важна сесия. Изразявам и благодарност на Европейския парламент за домакинството и за подготовката. Това е всъщност един много важен момент в и а, а, подготовка за 12-та среща на високо равнище а, Европейски съюз Азия. Климатичните промени а, водят до катастрофални последствия. Те увреждат не само природата и разрушават околната среда, те създават и редица проблеми, като екстремни климатични условия, увреждат здравето на хората, тъй като засягат и почва, и вода, и въздух, и в крайна сметка се отразяват и на конфликтните ситуации в света вълните е, на е, горещина, които заливат е, напоследък страни в Европа и в Азия и в други, по други континенти са в резултат на промените в климата промените в климата е, са е, проблем е, и заплаха не само за нас, но също и за бъдещите поколения. Няма време за губене. Ние трябва да предприемем необходимите мерки веднага, незабавно. Трябва да създадем една общност на желаящите да споделят усилията. Е, и да положим максимални усилия, тъй като промените в климата и е, неблагоприятното въздействие върху околната среда се отразява на всички страни, на всички граждани в света. Ние всички сме, така да се каже, в една лодка – и трябва да имаме предвид и е, борбата срещу тероризма в тази връзка, както е, и неблагоприятното въздействие на, е, върху а, миграционното движение. А, ще трябва да създадем една глобална система за управление, която да е справедлива и а, да а, е от полза за всички заинтересовани и участващи страни. На второ място трябва да изпълним нашите споделени отговорности. Парижкото споразумение е действително е, изключително важен документ във връзка с промените в климата. Това е всъщност основният документ, ние трябва да спазваме не само принципите, ние трябва да изпълняваме целите и да поемаме е, съответната инициатива за е, залагане на все по-амбициозни цели в е, нашите държави. Евроазиатския регион трябва да укрепва капацитета, за да може и онези държави, които са по-добре развити, да споделят челния си опит с по-слабо развитите, но затова е благоприятно засегнатите от климатичните промени страни и да постигнем едно равновесие задълженията ни е, в сферата на екологията се нуждаят от е, е, повече финансиране. Екологичните финансови инструменти ще тласнат напред и развитието на индустрията и за етостта и ще ни помогнат да се справим с големите предизвикателства. И така ще можем да се справим с нашата програма за економическо развитие и за екологично развитие до 2030 година. Целите са амбициозни, но същевременно опазването на околната среда е цел, за която си струва да положим много-много усилия и да мобилизираме инвестиции. Ние трябва да установим една нова визия за нашата сигурност, да бъдем е, е, поддръжници на една устойчива е, сигурност, да мислим за всеобхватната сигурност и времено да обхванем всички въпроси, свързани с прехраната и сигурността на снабдяването и на прехраната, както и на развитието на важни отрасли в економиката, защото само по този начин ще можем да се справим с огромните проблеми. Укрепвайки и капацитета за гражданска защита, за борба срещу природните бедствия, ще трябва да мислим и дългосрочно за намаляване на вредните емисии и така всъщност чрез превенция, а не само действия за бързо реагиране, ще се справяме с условията. 1,3 е, е, милиарда са средствата, които ще се инвестират. Китай е готов да направи е, тези инвестиции за устойчиво развитие. Но, естествено, ние няма да се откажем от поетите от нас ангажименти и да допринасяме за общите усилия. Имаме предвид и създаване на съответната инфраструктура, енергийния микс, ниско въглеродните емисии, нулевите емисии, ниско въглеродно развитие и съответните финансови инструменти за подпомагане на е, инвестициите и екологичните иновации. Е, законът за опазване и съхраняване на енергията е, включва много стимули за създаване на възобновяеми енергийни източници, което ще допринесе за значително намаляване на вредното въздействие на климата върху околната среда. времено повече от 20% междувременно, след като започнахме активни действия за опазване на климата, намаля енергопотреблението в, на глава от населението. 6,3 3% се увеличи енерго енергията от възобновяеми източници и много от вредните емисии намалязаха с повече от 50%. Е, Китай играе важна роля и в е, е, международното сътрудничество. И е, е важен участник в е, Парижкото споразумение. Ние подписахме Парижкото споразумение, ратифицирахме го и енергично се опитваме да направим Парижското е, споразумение не само документ на хартия, но реалност нашето сътрудничество с развиващите се страни във връзка с промените в климата и устойчивото развитие също е много важен елемент от всички наши усилия в това отношение. През 2015 година на конференцията във връзка с Парижкото споразумение в Париж, е, нашият представител заяви, че 10% е, е, са средствата отделени от общият бюджет за опазване на климата за проекти, свързани именно с изпълнение на Парижкото споразумение. И а, ние сме склонни да продължим и с много активни усилия, инвестирайки в проекти за обучение, за споделяне на опит в азиатски страни, които проявяват желание да партнират с нас и да участват в общите ни усилия. 12-та среща на върха е, Европа, Азия, Асия ще е, допринесе също за по-нататъчно задълбочаване на сътрудничеството в редица сфери, в това число и борбата срещу промените в климата. Европейският съюз и азиатските страни трябва да споделят е, опит и активно да участват е, заедно в е, превенцията и борбата срещу климатичните промени. Само по този начин ние ще допринесем не само за опазване на климата, но и за просперитет в нашите общества. Благодаря, господин Ченг. Преди да продължим към първата, първата специфична среща. Имаме малко време. Ако някой иска да вземе думата да, и да коментира нещо, Виждам, че няма желаящи да, да коментират. В, в такъв случай давам думата на госпожа Халтала отново. Благодаря, че присъствате на тази среща. Благодаря, председател Райан. За мен е удоволствие да започна сесията, където ще обсъждаме климатичните изменения и предизвикателствата пред мултилатерализма. И искам да изразя моето задоволство, че чухме толкова интересни приноси вече към този дебат. И сега за мен е удоволствие да поканя ораторите, е, които са включени. Първо господин Джо Лайнен, който е, е от Европейския парламент и работи по списването е, на темите за климатичните изменения и е председател на делегацията за отношенията с Китай. След това господин Скот Ран, който е председател на Австралийския сенат, той остава с нас. След това госпожа Кармен Иляна Малеско, която е заместник-председател на парламент, на румънския парламент. Роза Мария Санчес, заместник-председател на, в, от парламента в а, Испания и от а, финландския парламент господин Пакеринен, който е първият заместник оратор на парламента и от Виетнам господин Фин Кин Хен, заместник председател на националния парламент. И след това от а, Индия господин Луксапа. Мисля, че всички а, оратори са тук, така че можем да започнем. може ли да да предложа да направим семейната снимка след тази среща. Така че, моля, не бързайте да си тръгвате веднага след срещата, а останете за семейната снимка. So I'd like to um, uh, ask that the speakers would... Uh... да помоля ораторите да се ограничат в 5 до 7 минути. Имаме доста дълъг списък с оратор. И след това ще има достатъчно време в отделните панели за дискусия господин Джо Лайнен, докладчик по климатичните изменения от Европейския парламент и председател на делегацията за отношенията с Китай. Имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги от Европа и Азия. За мен е удоволствие да обсъдим темата за климатичните изменения и Темата за климатичните изменения е ключова на тази парламентарна среща. Аз бях на КОП 21 в Берлин след декларацията Рио и сега сме в Катовица на КОП 24. В момента има долу-горе е, световно е, съгласие за това как да се борим с климатичните изменения и това е цел на всички нации по света. За нещастие, в момента, е, когато ни трябва мултилатерализъм, това е атакувано от някои хора и те искат да изминат този път самостоятелно. И това е истинско предизвикателство, защото климата, атмосферата е общо благо. То не принадлежи на една или друга страна. Климата принадлежи на човечеството и на цялата планета. Действително, това е световно благо за всички нас. Ето защо съм доволен, че е, въпреки, че американското правителство се оттегли от Парижкото споразумение, всички останали потвърдиха, че ще продължат а, е, а, е, да прилагат целите в Парижкото споразумение. Мисля, че Европа и Азия по различни причини са поели своята отговорност. Европа преди 200 години започна индустриализацията и от тук индустриализацията се разпространява по целия свят. Е, този економически модел а, е, трябва да се промени в 21 век а, е, с а, 10 а, е, милиарда е, жители на планетата Земя, е, ситуацията е различна, економическите резултати трябва да са различни. В Азия вие представлявате най-голяма част от населението на планетата Земя. Вашите економии се разрастват и имате възможност да се модернизирате. Така че мисля, че темата е много адекватна. Долу-горе приключваме нашата работа по целите за програмата 2030 година изготвихме законодателство, директива за възобновяемите енергийни източници, за строителството, за енергетиката. Сега се справяме с парниковите емисии, с колите. Преминаваме към коли, които имат нулево ниво на емисии. Тоест, ние сме свършили голяма част от работата за следващото десетилетие. И затова комисаря, отговорен за климата, би искал да удържим на нашите ангажименти в Париж. Ние сме се ангажирани да намалим емисиите с 40% до 2030 година и с е, законодателството, което сме изготвили, мисля, че е, е, ще може дори да имаме 45%, т.е. по-добри резултати дори. Е, и а, трябва да се вземат предвид различните етапи и как те ще бъдат проверявани, т.е. как се развиват нещата, но като цяло ще вървим напред климатична дипломация. Ще използвам тези терми, термин. Споменах също мултилатерализма. Има многостранни споразумения. Не можеш да принудиш някой да участва в такова споразумение. Е, ние се надяваме, че всички ще бъдат убедени, че трябва да следват тези споразумения. Климатичната дипломация на европейско ниво означава, че ние искаме да обединим а, е, нашите усилия и да намерим партньори. Партньори за чисти технологии. Партньори е, които да се обединят с нас по темите за климата дори на неправителствено ниво, на местно ниво, на градско ниво, на ниво компании, на ниво гражданско общество. Само да спомена някои от тези участници. И ние помолихме комисията и службата за външни отношения на Европейския съюз да включи климатичната политика във всички останали политики – и това е индустриална политика, търговска политика, политика по а, развитие и селско стопанство. И за това а, мисля, че започваме нова фаза в Европейския съюз а, на обединяване на нашите усилия. Очаквам с нетърпение дискусията и се надявам, че Европа и Азия са двата стълба – които ще движат света напред. И нашите деца и внуци ще ни благодарят за това, защото бъдещите поколения ще живеят с това, което ние решаваме днес. Много ви благодаря. Much, uh, was... Много благодаря, Джо. Много е интересно, че си бил на КОП 1 в Берлин. Аз мисля, че участвах на КОП 2 ако добре си спомням. И сега е, обръщам се към съпредседателя на нашата среща, е, който представлява Австралийския сенат, Скот Райан. Имате думата. Много благодаря за това е, представене. Добре дошли. Благодаря, че ми давате възможност да представя гледната точка на всички колеги в Австралийския сенат. Климатичните изменения представляват риск пред нас и за това също има многостранни предизвикателства. В нашия комитет, който работи по сигурността, ние изготвихме един конкретен доклад за климатичната сигурност на Австралия. Ние също смятаме, че има възможност за изграждане на устойчивост и е, им отчитаме кои са риска, рисковете. Климатичните промени а, е, включват екологични, е, екологични предизвикателства, които са свързани с водата и храната. И а, както подчертаха и предните оратори, екстри, екстремните а, климатични условия могат да са опасни за сигурността и да доведат до миграция трябва а, да се фокусираме в предизвикателствата, а, които през, а, произлизат от климатичните изменения. В противен случай ще бъдат засегнати а, всички най-уязвими групи в нашето общество, например островните, а, островното население това трябва да бъде свързано с економическа устойчивост и национална сигурност и а, сигурност на отделните региони. Австралийското предизвикателство разбира кои са рисковете, предизвикателствата и възможностите. Ние издадохме една бяла книга за климатичните изменения и търсене на устойчиви източници на храна, вода и сигурност, без да бъде прекъсната доставката на всички тези а, а, елементи. Ето защо ние е, имаме един интегриран подход, който е ключов за всички. Австралия е ангажирана към пар, е, към е, Парижското споразумение и до 2300 година ние ще постигнем 40% намаляване на емисиите и а, ще бъдем на равна нога с другите развити нации при нас а, ние вземаме предвид участване във всички платформи, като например платформата за а, изцелените заради климатичните изменения. Ние отговаряме а, на климатичните изменения, като ги проставяме като приоритети. Инвестираме в последните а, 5 години около 1 милиард а, долара, за да намалим последствията от климатичните изменения. Климатичните изменения също а, означава, че трябва да имаме политика, която да е за селското стопанство, за инфраструктурата, за доставката на храни и трябва да умножим нашите усилия. И в заключение искам да кажа, че тази среща и а, АСЕП играят ключова роля в тези усилия и подготвянето на политиката за справянето с тези предизвикателства много от тези въпроси ще бъдат решени в дълъг период от време и е хубаво, че започваме на време. Много благодаря за тази възможност. Thank you very much, sir. Благодаря, господин Райан. Госпожа Кармен Илиана Михаел Ческо, заместник-председател на парламента в Румъния. Има думата. Благодаря ви много. Радвам се на тази възможност е, да участвам в презентация е, на тази сесия. Е, необходим е категоричен отговор на огромните предизвикателства в областта на климата, всичко това води до много-много неблагоприятно въздействие в много сфери. Колегите преди мен вече ги споменаха. И миграция, и сигурност, не само вреди за здравето, увреждане на почвата, на въздуха, на водите. Много важно е в нашия взаимосвързан свят да мислим за сигурността на хората навсякъде по света да работим ефективно, за да можем да осигурим едно по-сигурно бъдеще. Необходими са а, усилия на всички а, актьори в глобален мащаб. Става дума и за економиката, и за а, а, търговията, за транспорта, за неправителствените организации, за компетентните органи, естествено, на държавите. Ние трябва да осъществим нашите задължения, поети по силата на парижското споразумение. С ратификацията на Парижкото споразумение на 1 юни 2017 година ние направихме е, това, което е, зависеше от нас, но това бе само първата стъпка. Естествено, е, осъществяването на целите са особено важни. Е, много важни са и целите, поставени в рамките на ООН. Е, е, е промените е, е, и целите във връзка с 2020-2030 година. Годините и датите наближават, е, изискват мобилизиране на силите и ние правим това в рамките на Румъния, в рамките на секретарията на Конвенцията за климатичните промени бе прият един важен документ на 6 март. Румъния също го подкрепя. Става дума за основни елементи на Парижкото споразумение отново, които са в центъра на вниманието ни за намаляване на емисиите. Дългосрочните Извинете ме, госпожо Михалческо. Може би бихте могли да говорите малко по-бавничко. Това изобщо е, така да се каже, призив към всички оратори. Съобразявайте се, моля, с темпото на говорене, за да могат и преводачите да ви превеждат дългосрочните цели и усилия във връзка с Парижкото споразумение. Ние се нуждаем от дългосрочна визия за е, прехвърлянето на е, газовите е, доставки е, и е, за е, решаване на проблема с вредните е, емисии от парникови газове. Дългосрочната визия в рамките на Парижкото споразумение предвижда намаляване на глобалното затопляне под 2 е, градуса Целзий но а, е, целта от 1,5 е, естествено е, е, е още по-добра. До 2020 едва ли ще успеем да я постигнем, но малко след това би трябвало това да бъде нашата цел. И е хубаво да така, обхванем в усилията си и по-слабо развитите страни. В Азия има една такава група, която се нуждае очевидно от по-засилен обмен на опит, от повече усилия от наша страна за е, е, да могат и тези страни да участват пълноправно в, е, и ефективно в общите усилия. Трябва да намалим климатичните промени и по този начин да намалим и вредното въздействие. Има и качествени критерии във връзка с климатичните промени и действията срещу тях. Става дума най-вече за стабилност устойчиво намаляване на уязвимостта е, спрямо е, промени от климата. Е, има е, множество възможности да предприемем повече действия в тази посека, посока. И освен това, е, Осъществяването на целите се основава най-вече на а, засилване на наблюдението, на контрола, на а, превентивните елементи в нашите действия. Естествено, ние се опитваме да осъществим успешно ангажиментите поети в рамките на Парижското споразумение и в никакъв случай да не оставаме на едно ниско равнище на амбиция през първите 6 месеца на 2019 година Румъния ще поеме председателството на Европейския съюз и климатичните промени ще стоят в центъра на вниманието на румънското председателство, така както те са част от е, е, приоритетите и на австрийското председателство. Ние ще разработим работна е, програма за осъществяване на Парижкото споразумение и след 2025 година, така естествено в съответствие с дискусиите на КОП 24. Ще дам думата на представителя на Финландия. Мадам сер, ladies and gentlemen. Дами и господа, миналия октомври месец в програмата на ООН за климатичните изменения се представи доклад, че само една трета от това, което трябва да се постигне до 2300 година е направено. В противен случай светът не може да направи колективни промени, особено по-малко развитите страни. Ето защо Е, има ясни причини за климатичното изменение и при последната конвенция на ООН, приета през 2002 година, държавите бяха помолени да се ангажират за намаляване на емисиите. И развитието на емисиите се промени драстично. Например, китайските емисии намаляха с 25%, 7% в Индия и около 10% в Европейския съюз. Много от страните които са били индустриализирани и развиващи се през 1992 година, днес са развити страни. Емисиите на въглероден двокис в в развиващите се страни е бил само 2% през 1999 година. Ние като европейци трябва да запомним, че в Европа емисиите на глава от население все още са много високи. Дами и господи, господа, с тези действия Европейския съюз показва, че е възможно да комбинираме економически растеж и намаляване на емисиите на парникови газове. Европейския съюз е решен да е, продължи своя път и до 2030 година да се намалят е, емисиите с 40% от нивото от 1992 е, година. Европейския съюз напредва, както и останалата част от света. Парижкото споразумение ни дава надежда за бъдещето. Обвързващата конвенция обединява всички световни мерки за борба с климатичните изменения. Целта е да се намали температурата с 2 градуса и да се предотврати допълнителното повишаване на температурите. В момента подробностите по прилагането на споразумението се обсъждат. Планът е да се споразуменим за 45% през Катовица през 2018 година. Дали развитите, и развиващите се страни ще имат същите задължения е въпрос. И, или трябва да се вземе предвид техния индивидуален път. и трябва да се има предвид конвенцията от 1992 година, което също е в духа на Парижското споразумение. Ако споразумението има същите правила за всички или дали има правила за всички страни отделно и за всички региони отделно, без значение от това ще се проведат споразумения за прилагането на споразумението. Според Парижкото споразумение, всяка страна трябва да намали своите емисии, за да докладва за своя прогрес по намаляването на емисии. В този смисъл, миналата година господин Трамп обяви, че САЩ се оттегля от Парижкото споразумение президента Тръмп обясни Парижкото споразумение като хитра схема, изготвена от другите страни и щатите бяха много притеснени за начина по който е списан списано Парижкото споразумение. Европа и Азия имат голям потенциал да си сътрудничат по а, странни а, програми за напредничеви технологии. Първо, много странни възможности, а, които имаме, ще помогнат на други страни в а, нашите региони да се включат и да участват. Предлагам открито да обсъдим дали възможности да заздравим сътрудничеството между страните от Европа и Азия на различни форуми и кои съществуващи форуми биха били най-добри за заздравяване на сътрудничеството. Също така, можем да обсъждаме технологичното сътрудничество. Моята страна, Финландия, е, развива отношения с своите азиатски партньори. Е, Биокорива, биоенергия. Е Между другото, в Финландия транспорта за горивото е 20% от възобновяеми енергийни източници. Това е задължително по силата на нашето законодателство. Биогорива, производство на биоенергии, интелигентни преносни мрежи. Това са нашите сили – това са, това са нашите силни страни. Въпреки, че идвам от арктическа страна, ние е, е развиваме системи е, за производство на слънчева енергия. И това също е повод за сътрудничество с азиатските ни партньори. Е, в тези сфери, които споменах, с удоволствие бих продължил сътрудничеството с нашите партньори. Сферата по използване на гори и на земя също ще бъдат а, в обхвата на Парижкото споразумение. И в този смисъл искам да напомня на всички, зрелостта, която ние постигнахме при намаляването на, а, използване, и, на използването на изкопаеми горива, горива и намаляването на емисии. Но също и другите сектори са важни. Филанците а, са експерти в използването на възобновяеми биоенергийни ресурси, без да нарушаваме целостта на природата. Не виждаме е, защо да опазваме само нашите гори. Дами и господа, много ви благодаря. Thank you very much, uh, Mr. Благодаря ви, господин Пекаринен. Аз съм сигурна, че ние всички можем да се съгласим с вашия призив за по-добро сътрудничество и партньорство между Европейския съюз и Азия. Нека да ви съобщя, преди да дам думата на следващия оратор, че е, имаме време за въпроси и отговори. Господин Богдан Борусевич, е, който е, е заместник-председател на Полския сенат, е, вече е, подаде заявка за изказване във връзка с въпросите, които разглеждаме. А сега давам думата на Роза Мария Санчес, която ще представи Испанския парламент. Благодаря. Много благодаря. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да участвам от името на Испанския парламент на тази важна десета среща за партнерството партньорство между Азия и Европа. Тази среща ни предлага на всеки две години възможността да обменим нашите гледни точки мерки по теми, които са от световно значение, да координираме нашия опит и да търсим споделени решения на проблеми, които се появяват в нашите страни, в нашите парламенти и също да постигнем компромиси, които целят да подобрят начина на живот на нашите граждани и на нашите общества. Европа и Азия в момента са двете основни економически блока и тяхната економика е с най-голяма тежест на планетата. В бъдеще не очакваме нищо друго, освен растеж. И за това сега ще говорим за климатичните изменения и за предизвикателствата пред мултилатерализма климатичните изменения и как в нашите страни можем да въведем политики, които а, да подобрят нашата система чрез политики, чрез а, програми, които да заздравят нашите общества. Искам да концентрирам моето изказване върху кръговата економика и за това как Азия и Европа можем да бъдем лидери в това, този процес. Според изследвания на Европейската комисия, ако се прилага цялото законодателство по рециклиране на отпадъците, ще се създадат 400 хиляди работни места, много от тях ще бъдат в Испания. Защо цитирам тези данни? За да покажа, че кръговата економика е голяма възможност, за да може всички, от която всички да се възползваме. По отношение потреблението на ресурси и тенденциите за развитие на основните економически сектори, които участват в кръговата економика. По този начин мога да резюмирам следните данни за Испания. В Испания около 50% между 2008 и 2012 се е намалила потреблението на изкопаемите горива. През 2013 година ние сме седмата страна с най, най-ниска интензивност на производство на замърсяващи технологии. В периода 2000 2013 година също са намалили отпадъците. 31,8% са намалени обществ, общинските отпадъци много високо ниво, сравнено средното европейско ниво, което е 8%. Ето защо трябва да имаме амбициозна пътна карта и процес на взаимно участие на всички заинтересовани лица и всички, които водят този преход и да се обърнем към други стратегически участници от различни нива, за да можем да дефинираме цели и стратегии, които да се приложат по ефективен начин. Тази пътна карта трябва да е, е, отговаря на основните предизвикателства при нас, е, като се прилагат политически мерки, като например развитие и хармонизиране на законодателството. На този форум, мисля, трябва всички да подчертаем, че съществуват международни инструменти, към които са се присъединили Азия и Европа и са адаптирани своето законодателство, за да се борят с климатичните изменения и това променя парадигмата на нашето производство. Също така, данъчни мерки трябва да реформираме и да предефинираме данъците, така че те да се ориентирани към този нов економически модел. И в заключение, дами и господа, ще приключа с един призив, както направиха и някои от предните докладчици и а, предните оратори. А, призив към всички да осъзнаем колко отговорност носим а, на нашите позиции, защото имаме законодателна а, власт и в нашите а, в нашата работа трябва да приложим тази парадигма, за да доведем до устойчива борба с климатичните изменения. Сигурна съм, че Европа и Азия могат да са лидери в борбата с климатичните изменения, като взаимно работят. Ще работим, за да може климата на сътрудничество и отвореност между насите, нашите нации просперира и съм сигурна, че ще а, побеждаваме и ще успяваме при изграждането на едно по-добро бъдеще, на една по-добра планета за бъдещите поколения, за нашите деца. Много ви благодаря! Thank you very much, Mrs. Благодаря, госпожо Ромеро Санчес. Вие е, дадохте немалко информация, която доказва колко важно е да е, съобразим целите и в развитието на економиката. Това е изключително е, важно. Кръгова економика, ключовото понятие. А сега давам думата на господин Фънк Клак Хен, заместник-председател на е, парламента във Виетнам. Имате думата. Много ви благодаря, госпожа председател госпожи и господа, представители на Европейския парламент, на националните парламенти, госпожи и господа. Климатичните промени всъщност потенциално засягат сигурността на всяка държава. И затова аз приветствам мотото на десетата сесия, която разглежда промените в климата и отражението върху а, м, различни сфери, а, както и предизвикателството за мултилатерализма. Това е огромна задача на а, всички нас. А, а, във всички наши страни и става дума не само за правителството, но и за неправителствения сектор, за економиката. Необходимо е международно сътрудничество, за да отговорим на национализма, на протекционизма, които са очевидно заплахи за нашето сътрудничество и устойчиво развитие и същевременно проистичат до голяма степен и от климатичните промени. А СЕП през последните е, години дава много силен е, отговор на всичко това, което се случва около нас е, в нашата околна среда, в природата, в економиката и също времено предлага пътища за решаване на проблемите. Това е начина да насочваме усилията към ефективно устойчиво развитие. Виетнам е една от страните, която е силно засегната от климатичните промени по една от е, трите най-големи е, делти в света е, наред с Египет, Бангладеш и Виетнам е, е, на трето място, е силно засегнат по отношение на вредното въздействие върху речните делти в тези страни. И естествено всичко това пряко се отразява на качеството на живота на хората. Ние смятаме, че трябва да се е, засили приноса на нашата държава в е, общите усилия. Имаме предвид и е, Конвенцията на ОНЕ за промените в климата, както и подписаното от толкова много държави Парижко споразумение и плана за действие за прилагане на парижското споразумение. Парламентът във Виетнам винаги се е застъпвал за активно участие в общите усилия за борба срещу промените в климата. С помощта на Европейския парламент се организира един регионален семинар в нашата страна. Ние е, през януари 2018 година участвахме и в разработването на е, декларацията по тази тема, както и е, подготовката на общата събрание, общата на Генералната асамблея на АСИАН през пролета тази година която също бе изключително е, е, важна от гледна точка на околната среда и конкретно климатичните промени. Климатичните промени е, и борбата срещу тях залагат най-вече на споделени е, усилия, на споделена отговорност, е, на засилване на е, мониторинга, на прилагането на международно поетите ангажименти най-вече целите е, за 2030 година, е, протокола от Кято, е, Парижкото споразумение. И 39-та генерална асамблея на Международния панел е, във връзка с е, конвенцията е, срещу климатичните промени на ОНЕ е много важен момент в нашите, надявам се, общи усилия. Благодаря. Благодаря ви за тези коментари и сега ще поканя Господин Аджай Кумар Мишра от Индия е последния оратор. Honorable At the outset, let me express my sincere thanks and appreciation for giving me много благодаря, че ми дадохте възможност да се включа а, в а, тази среща. За мен е чест. Поздравявам Европейския парламент за това, че е домакин на 10-та парламентарна партньорска среща между Азия и Европа и адресира а, проблема с климатичните изменения това е голям проблем за човечеството. И Индия е ангажирана към борбата с климатичните изменения. Ние осъзнаваме какви са предизвикателства е, социалното и економическо развитие, което трябва да а, е, осъществим. Прилагането на добри принципи, отговорност, възможности, равенство и климатична справедливост с цел да защитим бедните и уязвимите на климатичните промени. В този дух, нека да спомена, че нашата философия, нашата религия и практика и навиците за устойчиво потребление винаги са ни помагали при опазването на природата – Всичко това е комбинирано с модерни технологии при отговор на климатичните изменения. Това е отразено в нашето социално-економическо развитие и програмите, които имаме за това. Нашия министър-председател, министър-председателя на Индия, участва в серия от срещи за борба с климатичните изменения. И това води до значителни промени. Устойчивостта е наша основна цел. Е, свързаност на интересите за нашите бъдещи поколения трябва да се спомени, помене, че в че нашите страни трябва да си сътрудничат и да съществим трансфер на някои технологии. И разпространението на тези технологии. В Парижкото споразумение доведи до успех на мултилатерализма и взаимно доверие и сътрудничество. Резултата от това споразумение зависи от това доколко сериозно всяка страна ще развие партньорството с другите страни и ще отговори на ангажиментите. В този смисъл искам да спомена е, развитието на ефективни международни механизми, трансфера на технологии към развиващите се страни, както и разполагането и разпространение на екологични технологии и сътрудничество по научно-изследователските е, програми. Индия, като развиваща се страна, полага максимално много усилия за борба с климатичните изменения. Ние е, сме отговорни към поетите ангажименти. Индия и е, е готова да работи за е, постигането на тези цели за устойчиво развитие. Основните правила в Индия – са развиване на международни слънчеви панели за производство на енергия. Мисля, че това беше оценено на световно ниво. Надявам се, че дискусиите днес ще се окажат полезни и ще ни позволят да се изправим пред този глобален проблем, да се борим по-ефективно за да можем да спасим нашата планета и да дадем на бъдещите поколения по-добро място за живот. देव कुटुंबकम पर करते हुए इस दुनिया को लोगों के रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाना चाहते हैं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 Няколко съобщения. Преди да преминем към най-формалната част от срещата, радвам се да ви информирам, че проекто становището вече е договорено. Утре ще бъде прието преди закриващата сесия в 12 часа няма да има дебати а, за сега, защото процедурата беше изпълнена и съм много доволна, че а, излизаме с такова силно становище. Също трябва да кажа, че ораторите могат да видят своите изказвания публикувани на страницата на АСЕП, ако желаят. Можете също да ги получите на хартия или сканирани. Но просто е важно да има проследяемост е, на вашите прекрасни речи. И сега, мога ли да поканя господин Богдан Боросевич, е, представител на полския сенат да вземе думата за няколко минути и моля, използвайте експертизата, познанията на нашите е, оратори, за да подготвите вас и вичите въпроси. Господин Бурцевич. Пани Przewodnicząca, е, за гласу. Е, обрадуеме е, в таки ситуации, в której... Благодаря, че ми давате думата. Намираме се в ситуация, която а, никога преди не е съществувала, никой преди не е поставил под въпрос а, Парижкото споразумение. А сега една много важна държава постави под въпрос Парижкото споразумение. всички а, национални интереси дали отговарят на общия интерес. Това беше преди, но ситуацията се промени. Сега ситуацията е различна. И искам да информирам, че Полша намалява своите емисии на въглероден двохикис и емисиите, парниковите емисии. Това е голямо економическо усилие за Полша, защото нашата економика се базира на въглища. Затова ние се намираме в позиция. Трябва да модернизираме нашата економика, да се адаптираме, да модернизираме процеса на изгаряне на изкопаеми горива и също времено трябва да инвестираме в зелена енергия. Но енергийният микс в Польша въглища са около 90%. И кафеви въглища – са голям източник за производството на енергия в Полша, в Централна Европа и в Полша. Подобно на финския представител, ние виждаме как се променя климата. Виждаме увеличаване на температурите в северните страни в северните части, в южните части е различно. И в последните 20-30 години определено се забелязва промяна. И имаме също екстремни климатични условия, които никога преди в Полша не са се случвали. Искам да кажа екстремни на, за европейските критерии, не за азиатските. Например, торнадо имахме. Много силни ветрове преди няколко години вятъра унищожи големи масиви от гори в Полша. Така че ние усещаме на гърба си а, климатичните промени. Това лято, както и на други места в Европа, имахме ужасна вълна от горещини, като температурите стигнаха 30 градуса по Целзий. И изглежда, че Полша се трансформира и се превръща в средиземноморска а, държава. Всичко това води до положение, при което съществуват хора, които преди в миналото имаше хора, които поставяха под въпрос намаляването на парникови емисии. Днес никой не поставя това под въпрос. Развитите страни обаче сега отново започнаха да поставят това под въпрос. Ако следваме тази посока, то тогава ние ще изгубим всичко, което сме постигнали до сега и никога не се знае къде ще се окажем след 20 години. Thank you very much, Mr. Borusevic. Благодаря ви, господин Борусевич. Ще попитам дали някой от е, е, азиатската делегация би желал да вземе думата сега, защото има друг е, е, представител на Полша, който също е подал заявка, но ако има от страна на Азия е, желаещи да вземат думата, да, от Филипините ние бихме желали да подчертаем че естествено всеки би трябвало да допринася максимално за овладяване на тази криза. Има а, е, страни, които а, е, са проявили вече готовността да участват в общи акции, в общи действия, които трябва да бъдат подкрепени и от усилия на местно равнище. Е, естествено, че има страни, при които е, много силно е, се чувства е, въздействието на климатичните промени. 0,33 е на намаляването на газовете в Филипините. Става дума за парникови газове, но от 2007 е, е, е, до 2014 Филипините имаха един много по-амбициозен план за национален примус в това отношение и през 2006 година ние загубихме е, немалко е, земя е, на практика в резултат на климатичните промени и неблагоприятната екологична обстановка е, загинаха и много хора. Много хора загубиха по минъка си на домовете си е, през 2006 година е, само в рамките на 24 часа катастрофални природни бедствия. Според тяха Филипините е, и е, бяха отнети 1200 е, човешки живота. 37 милиона, милиарда песо струваше възстановяването. хиляди хора загинаха. Е, невероятно е, силни урагани и бури е, засегнаха островите. 19 милиарда песо бяха материалните щети. Повече от 6300 души загинаха. 11 000 филипинци бяха засегнати е, общо от е, тези неблагоприятни природни е, явления. 30% от е, парниковите е, емисии на практика водят е, е именно до е, пряко въздействие е, върху е, живота на хората и ние смятаме, че е, истинските действия обхващат всички равнища, включително и местното равнище. Трябва да продължим с усилията да мобилизираме цялата международна общност и да осъществяваме надявам се, успешни стратегии. Ние сме готови да сътрудничим с нашите е, съседи и да засилим на местно равнище действията срещу промените в климата. Единствено с национални действия или местни действия е, на регионално равнище няма да успеем да се справим с това глобално предизвикателство. Най-вече е, развитите индустриални странари, е, страни трябва да поемат лидерството. Това стана ясно и по време на Парижкото споразумение. 1,5 градуса е според нас целта. Имам предвид намаляването намаляване на глобалното затопляне до 1,5 градуса. Това трябва да бъде нашата цел и ние смятаме, че след като имаме общ враг, а именно промените в климата, в резултат на е, човешко намеса, трябва да мобилизираме силите си и за противодействие на всичко това, което се случва. Благодаря ви за това, че споделихте, те, за съжаление, този много лош, трагичен опит на Филипините с нас. Мога ли и аз да, да взема думата? Въпрос ли имате? Има и други двама участника, които желаят да задават въпроси. Да, След като говорим за промените в климата, въпросът е как е, можем да се погрижим за едно по-добро бъдеще на планетата, която очевидно е много застрашена. След 100 години се питаме какво ще е останало от нея. Нека а, е, да подадем алармен сигнал а, е, до всички нации, е, защото намаляването на вредните емисии е, е основната ни задача. Всеки спестен грам, всеки спестен килограм, в крайна сметка, оказва важно въздействие – Много хора а, е, нямат а, е, е, ограничения, не могат да си поставят спирачка, искат все повече жилищна площ, все повече къщи, апартаменти, все повече коли, а, които се карат и в крайна сметка това а, разрушава природата, околната среда и а, уврежда а, здравето на околните как да спасим климата? Мисля, че всеки от нас в крайна сметка е призван да даде своя принос. Да, благодаря ви. Това са всъщност важните теми, които ние ще обсъждаме по време на панелите и панелните дискусии днес. Нека да дам думата на представителя на Индия Люксаба има е ежегодна традиция е, за съвместни мисии е, именно е, с Европейския парламент в това отношение. И господин Чамполино от Италианския парламент сега ще получи думата. Имайте предвид, че, че независимо от това какви заявки подавате сега на следобедните сесии, ако сега не можете да се изкажете, тъй като има определени лимити, ще получите думата и възможност за изказване. Благодаря. Казвам се там по-лего. Добър ден на всички. Често се забравя, че основната причина – за замърсяване на околната среда и по този начин за предизвикване на климатични промени е животновътството. Е, анке, per quanto riguarda най-вече е, огояването на животни е, и е, отглеждане на животни за производство на млечни изделия. Млечните произведения, като например сирането, също са отговорни за това. Аз приветствам положителните данни, които току-що бяха изнесени от Китай, обаче именно в Китай, както и в други части на света, има повече от 700 милиона свини, които се отглеждат и всъщност това е половината от световното свиневътство. И там всъщност се генерират половината от е, парниковите газове. В World Watch Magazine Двама учени са пояснили много ясно това явление. Става дума за 31 милиарда тона въглероден диоксид и, както казах, голяма част от него идва от животновътството. И дори Гринпис междувременно се занимаха с този въпрос и посочиха, че чрез животновътство или по-скоро поради животновътството възникват значителни здравословни проблеми, например антибиотици антибиотична резистентност. Greenpeace апелира за устойчиви е, методи в селското стопанство и за ограничаване на стимулирането на животновътството, защото е, от животновътството е, всъщност е, идва замърсяване с фин прах, сяра, е, и други фини субстанции на околната среда, а СЗО и други организации за превенция на заболяванията казват, че антибиотичната резистентност всъщност представлява много голяма опасност за здравето. И тук бих искал да цитирам ръководителя на университета в Абердин, Шотландия. Той твърди, че ако се предлагат по-малко изделия на животновътството, по мнение на научната общност това би представлявало значителен принос към опазване на околната среда когато консумираме по-малко млечни и местни произведения, мисля, че това би представлявало по-добър вариант в бъдеще. И е, също така е доказано, че 100% вегетарианско хранене е по-скоро полезно за здравето. Ако ние трябва да предприемем нещо в тази насока и ако го направим, ще се ограничи до голяма степен замърсяването на околната среда и може да се постигне по-добро хуманно и животинско здраве. And, uh, I can... Да, благодаря ви. Мога да потвърдя, че действително става дума за един много актуален дебат, е, най-малкото в Европа. Е, трябва да се прекрати с прекомерното потребление на е, продукти от животински происход. Това е един от пътищата да спасим планетата. Господин Адам Галеда, е, който представлява е, парламентарната комисия по околна среда в е, Полския парламент, има думата. Ще можете ли до една минута да ограничите вашето изказване? Благодаря, госпожо председател. Ще потвърдя колко важен ни са днешните разисквания. Изключително важни са всички аспекти, свързани с Парижкото споразумение – Започнахме е, от, е, така да се каже, доброволни ангажименти и преминахме към е, задължителни цели. Това е нещо изключително важно за европейската политика в тази сфера. Ние намаляваме в Пължа е, емисиите от парникови газове. Резултатите са впечатляващи, както това каза и колегата ми от Полша, който вече взе думата е, преди мен. 30% е, от целите вече са постигнати, а по Киото ставаше дума само за 6% економиката, економическите технологии, националните ресурси е, всъщност е, е, са призвани, така да се каже, да допринасят за намаляване на CO2. Много важно е да спрем с изгарянето на е, изкопаеми горива, макар че те са много важни за нашата национална економика в момента. В никакъв случай не бива да с целите и действията, които предприемаме, да увреждаме и националната економика. Естествено, изкопаемите горива трябва да се заместват постепенно с нови, чисти технологии, които ще ни позволят да постигваме все по-добри резултати във връзка с климата. Ние имаме и един закон за чист въздух. А, около а, 25 милиарда евро ще а, изразходваме, за да постигнем а, промяна в а, енергийната политика и а, за да включим нови а, енергийни източници. Естествено, трябва да се е, имат предвид възможностите към момента е, по отношение на технологиите, на е, промишлеността, на енергийните източници. Е, общите действия са много важни. Северен поток в това отношение е, е един очевидно спорен въпрос. Е, той като че ли се свързва този проект именно с ограниченията на европейска солидарност. КОП-24 би трябвало да се вземе съвсем сериозно с задачата за преодоляване на и намаляване на емисиите на парникови газове. Благодаря ви. Мисля, че дойде момента, в който можем да приключим с тази сесия. Това бе един много насочен, много фокусиран дебат за климатичните промени във връзка с мултилатерализма, с устойчивото развитие. И нека да ви кажа, че в 3 часа ние ще продължим разискванията по различни теми в отделните групи. Благодаря много на всички, които участваха в е, работата на е, пленарната сесия, а също и на тези, които ще работят след обед по отделните панели. Аз вече обявих, че ще направим сега традиционната семейна е, снимка, така че е, излизайки от пленарната зала, е, ще отидем на, на едно централно място за Европейския парламент, именно за тази цел. А след това ще е, има обяд в 13 часа в залата Ехуди Менухин, която е именно в тази част на сградата. Благодаря много и ще се видим отново скоро.